Колеги, да заемете местата си. Отвирам posiedzenie zawieszone в дню 6 мая. Прекъснатото заседание на 16 май 2010 е подновено. Искам да ви направя няколко съобщения.